Председателят получи от групата на НП искане за назначаването на госпожа Питера, който ще заместни госпожа Козловска Раджевск в делегацията за връзки с Беларус, както и делегацията към парламентарната асамблея на Евронест. Председателят получи също така от